Okay, dear colleagues, um, we, the finest members have assembled. Уважаеми колеги, събрали сме се тук. Все най-високо уважаваните членове на комисията и на секретарията. Нека да започнем работата си за следобеда. Нямам съобщения преди да започнем работа, но Елени, ако не греша, днес имаш рожден ден, нали така? Now that would have been so embarrassing if I overheard that wrong. Много се радвам, че не съм разбрал погрешно, а, за да се притеснявам пред вас. Ам, Прекрасна шефка имаш. Днес тя мислеше за рождения ти ден, много повече, отколкото защитата на личните данни. Всички ти пожелаваме честит рожден ден и благодаря изобщо на всички служители. Не всеки има рожден ден точно днес, но благодаря на всички, благодаря на Елени. Сега, хайде да преминем към последната част от работата си преди лятната вакансия. Виждате какво предстои да обсъдим сега. Договорите за доставка на цифрово съдържание. Докладчикът госпожа Лористина е тук. Комисията по правил 53 е водеща, е асоциирана, а водещите са Имко и Юри. Ще изслушаме докладчика и след това ще дам думата на някой от докладчиците в сянка. Заповядай, Мари. Тук сме все близки колеги и приятели, колеги, които са много добре информирани а, за това проекто становище. Всъщност това са колегите, които участват в работата по него, така че няма какво да ги информирам. Съвсем накратко, проекто текста е в ръцете на две комисии, Имко и Юрия, пък ние даваме становище. Сътрудничеството между трите комисии е отлично още от самото начало. Имаше няколко срещи на докладчиците в сянка от а, трите комисии и а, това е тъй като все още има известни спорове по приложното поле. На последното си съвместно заседание почти успяхме да достигнем до някакъв а, общ вариант, в, включително и благодарение на активното участие на Аксел Фос, който е докладчик в Комисията по правни въпроси. Опитахме се да спрем на два различни елемента от договорите – дигиталния и недигиталния. Защото въпросът е къде се слага границата. Можем да говорим за интернет на нещата, за колите, които се движат без шофьори, въобще къде е границата между дигитално и недигитално съдържание и така. Успяхме да се договорим за следното. Ако има каквото и да било а, подозрение, че има цифрово съдържание, някакво цифрово съдържание, то трябва да се третира като такова. След това, въпросът е свързан с личните данни, член 3, алинея в проекто директивата се казва следното. Директивата се прилага за всички договори за предоставяне на цифрово съдържание на услуги а, за, а, срещу съответно заплащане а, е, или там, където, където клиентът предоставя друго в замяна, а не пари, включително евентуално лични данни или други данни. Това е един от най-спорните въпроси всъщност. Повдигаме този въпрос, защото се материализира стоеността стоиността на личните данни. Това е доста проблемно. И затова в проекто становището под подчертаваме този въпрос. Също времено има друго положително развитие. Директивата, вече сме се договорили, че е добре да се развие а, така, че да се вземат предвид позициите, свързани с защитата на, на данните и се подчертава, че регламентът ще бъде напълно спазен. След това има и други въпроси. Например, проблемът какво се прави, когато даден договор приключи. На, какъв, на каква част от данните има, до, имат право клиентите? А, личните си данни, също тези данни, които са а, разработени и също друг проблем е, е щетите. Основните проблеми всъщност са свързани с личните данни като ответно а, възнаграждение и предложихме да има специална дискусия само по този въпрос, по защитата на данните, Надявах се да успеем да достигнем до някакво решение по този въпрос, но наскоро пак разговаряхме с комисията и нямаше а, все още а, решение. Надявам се, че когато се върне през август ще имаме повече информация. Крайният срок на, за подаване на изменения е 21 август. Това е средата на първата работна седмица. 31, извинете, и се надявам, че към края на септември ще можем да гласуваме по, а, засед... в... на заседанието в комисията Либе. 31 също подчертава председателя 31 август. Благодаря. Докладчиците Сянка, заповядайте. Благодаря. Както каза Мария, дигиталният свят непрекъснато се променя и трябва да успеем да го обхванем целия на всички сме съгласни за следното. Трябва да се гарантира подходящото ниво на защита на потребителите в договорите, свързани с цифрово съдържание. Надявам се, че сме успели възможно най-добре да съберем основните възможни средства за правна защита а, и за материалното съдържание и за цифровото съдържание. В нашето становище подчертаваме позицията си за личните данни и смятам, че няма нужда да преоткриваме колелото. Е, общия регламент за личните данни е основният инструмент е, в областта на защитата на личните данни трябва да остане така. Това е важно, защото тук става дума за проект от директива, т.е. нивото на хармонизация няма да е същото като това на регламента. Затова трябва да е ясно на всички, че разпоредбите на регламента се прилагат за всички лични данни, включително и тези, за които става дума в тази директива. Друг важен за мен въпрос са малките и средни предприятия и да, значението на това да не им се налага прекомерна тежест. И тук пак се връщам към първата точка. Целта е основните задължения, свързани с защитата на данни, да бъдат възможно най-ясно простени, да няма дублиране на усилията. След това, както спомена Мария, е важно да се има предвид ам, как се определят понятията във връзка с 15 и 16, 15 и 16 член за преустановяването на договорите и във връзка с това какво трябва да може потребителят да си върне от доставчика, кои данни да му се възстановяват автоматично и как. Освен това, настояваме договорите изрично да описват кои точно данни следва да се предоставят в замяна на предоставеното съдържание. И там, където има цифрово съдържание генерирано, казва се тук, за мен е по-добре да се използва друга дума на английски, produced, от клиента, трябва да е ясно каква трябва да е съдбата на това цифрово съдържание. Друго нещо, модела и условията на предоставянето на данни в замяна на цифрово съдържание. Тук трябва да уточним нещата и мисля, че всички докладчици в сянка ще са активни в областта, за да постигнем едно добре балансирано становище. Благодаря, казва господин О. Албрехт. Е, и аз искам да се присъединя към казаното от преждеговорившите по важните точки и да заявя, че за нас най-важното е да се подчертая, че вече има общ регламент за защитата на данните. Той ще се прилага от 2018 година натам. И що се отнася до правилата за личните данни в този в проект – за директива не трябва да се включват разпоредби в тази връзка, тъй като трябва по-скоро да се приложим и разпоредбите на регламент. Що се отнася за, до тези лични данни, които при договорите могат да служат като замяна на парични средства, парично заплащане за услугата, трябва много ясно да се произнесем тук. Това като разпоредба или трябва да е напълно а, ясно свързано с а, член 7, алинея 4 от регламента за защитата на данните. По този начин правим препратка и към регламента, и към конкретния член. Но също може да се окаже, че не е възможно да се плаща с лични данни, защото личните данни не се продават точно както не могат да се продават други права, свързани с определено лице. И е, за това, според мен, е най-добре такава разпоредба изобщо да не се включва, защото се опасявам, че ще доведе до по-голяма несигурност и по-голям хаос, всъщност, в областта на защитата на данните, вместо да внесе повече яснота за потребителите. Аксел. Благодаря, господин председател. Първо, искам да потвърдя това, което каза колегата току-що. Ние сме в този кръг докладчици в сянка е, сме съгласни, че трябва да се прави е, разграничението между е, цифрови и е, материални е, стоки и трябва да е ясно и за, е, за потребителя е, това. За мен е важно, че и за потребителя, и за е, бизнеса трябва да е ясно кое какво е, е с което е, е предложението на комисията е, може би, е, в този смисъл по-интелигентно и така по-разбираемо, но в крайна сметка е, не става ясно е, за коя област говорим. Дали цифровата или материалната сега, данните като контрауслуга, данните като разплащане за услуга, в този смисъл услугата трябва да се разглежда като задължителна по силата на този договор, на договора в рамките на, на, а, на предложението а, мисля, че е, този текст е добра основа, е, за, на която да стъпим и да вървим в същата посока. Е, имаме общо съгласие, е, когато става дума за данни, че по принцип е, защит, регламента за защита на данните е, трябва винаги да, така, да, да, да, да го имаме предвид. Е, би трябвало да знаем е, данните, които се отнасят до даден договор. И последния път стана дума за същото понякога се създаваме погрешна представа за това как, е, е, какво трябва, как трябва да действаме с е, личните данни и в този смисъл трябва да разграничаваме свързаните личните данни и данните необходими за изпълнението на договор, за подписването на някакъв договор дали е възможно е, някои от тези данни да са е, лични, свързани с съответното лице. Миха Бони спомена също, че дефиницията други данни, по което има различия и спорове, за мен други данни са данни, които не са свързани пряко с лицето, но би трябвало наистина да ги е, да преценим как да действаме е, с тях. По принцип е, това е добър проект, текст. Директивата за защита на данните е съществен елемент. Тук Добре е, че е направен, изработен този проект текст. Благодаря за това и мисля, че сме на правилния път. Um... Отлично, благодаря ви много. Има ли някой друг, който иска да се изкаже? Не, в такъв случай представителя на комисията, моля. Не сте длъжен, разбира се. Благодаря за тази възможност да се изкажем. Няколко коментара в отговор на казаното до тук. Доколкото виждам, сред депутатите има пълно, много широко съгласие за приложението на регламента за защитата на данните, нещо с което ние сме съгласни. Първоначално мислехме да перефразираме елементи от този регламент и да ги формулираме а, така, че да могат с лекота да бъдат включвани в договори, но а, разбираме позицията на парламента и, а, и сме съгласни с нея. А, така че по-скоро, както каза господин Албрехт, следва при преустановяването на действието на даден договор а, и в съответните засягащи го членове да се позовем на общия регламент за защитата на данните. Що се отнася до а, формулировката всякакви други данни? А, трябва да разбираме това като За мен това означава всички данни, освен личните. Мисля, че важното тук е да направим формулировка, която да е възможно най-широка, за да не се нарушат основните цели на директивата, именно равнопоставеност. Не бихме искали да има прекомерно разграничаване още в областта на приложното поле, защото се опасявам, че някои доставчици на цифрово съдържание биха могли да се позоват на този тип разграничения при приложното поле, за да изградят продукта си по начин, който да избегне неговото приложение. Затова е добре да говорим само за всякакви други данни и ако се налага в последствие това да бъде дефинирано. След това, на трето място, вградения софтуер. Продукти, където има определен софтуер, който е включен в определената стока. Трябва да има яснота и раз, разграничение. Има различни варианти, които се обсъждат в съвета. Обсъждат се и в парламента, и тук в комисията Лимбе, както и в Юрий Имко в директивата за цифровото съдържание. За нас най-важното е да имаме едно решение, което хем да може да е готово за приложение при всякакви бъдещи развития, хем да може да е прагматично и лесно приложимо за потребителите. доста спорихме по въпроса, а, но а, като цяло по-добри решения от а, това на този етап няма. Въпросът е обаче да не попадаме в капана на решения, които само на пръв път и поглед изглеждат прости. Защото не е добре, а, когато има а, дефект в софтуера, да а, се избегнат някои ангажименти, само заради това, че софтуера е бил в перална машина и а, дефектът е а, проличал при натискането на копчето а, за стартиране на цикъла, което е механично. Така че а, виждате, че дори в една проста пералня, нещата са сложни, да не говорим за други продукти, които са доста по-сложни. Решенията трябва да са такива, че да могат да обхванат всякакви възможни бъдещи развития. Друг важен въпрос е следното. По-настоящем вградения софтуер няма да не е толкова важен, колкото ще бъде в бъдещето с постепенното развитие на така наречения интернет на нещата. Най-вероятно това ще е, е, възможност да работим с всевъзможни интелигентни продукти и предмети и трябва да имаме възможност да ги покрием. Марион, искаш ли думата за заключителни коментари? Uh, uh, uh Разбирате, че дори въпроса за обхвата за предложител поле като такова, какво да влезе в директивата, какво не, все още се дискутира. Много съм съгласна с Олаф, че основната ни цел е общия регламент за защита на данните да се прилага както трябва, когато се изготвя директивата. И мисля, че тук се крият и най-добрите решения е, на проблема е, при е, заплащане с услуга. Е, мисля, че е, ако сме тук през август, можем веднага да проведем едно заседание, за да можем преди е, Юри и Имко комисиите да, да е, излезат с окончателна документация по нашето становище. Благодаря. Е, благодаря и на обичайните активни членове по цифрови въпроси. Сега минаваме на 19-та точка, колеги. Създаване на европейски механизъм, механизъм за демокрация, първенство на закона и човешки права. Е, Софи Девелт е, е докладчик. Е, според мандата от юни 16 комисията започва законодателна работа за проучване за създаване на механизъм за демокрация, законов ред и основни права. Е, на 21 април представи първия вариант е, Софи Дуелт. Е, на 600 изменения бяха представени. Ще дам сега думата на София и след това, ако някой член, депутат проявява интерес в тази тема, може да вземе отношение. София, имаш думата. Благодаря. Да, мисля, че това ще бъде кратък обмен на мисли. Първо благодаря на всички присъстващи и неприсъстващи е, депутати за внесените изменения. 654 са, е голям брой изменения, но всички те са много конструктивни, много съдържателни и са добра основа за компромис така че да, да изготвим едно, много пълно предложение след лятата вакансия. Има няколко основни елемента, които са засегнати във всички предложения за изменения, а именно принципа, че всички държави членки трябва да бъдат наблюдавани, а не този механизъм няма, трябва да бъде задействан само при повод и при криза. Мониторинга трябва да е редовен и обективен мисля, че това е същ, същината вече, как ще го организираме, е, е следва от това. Няколко въпроса, по които може би ще има дискусия. Това е въпроса за субсидиарността. Това е принцип по договора. Всички са за това. Трябва да сме сигурни, че държавите членки са ангажирани, участват и е, също така имат свободата да е, е, търсят свои варианти. Също време обаче субсидиарността не значи, че можеш да се измъкнеш, да заобиколиш принципа на, по договора. Тук вече търсим добър баланс. Въпросът за качествена и количествена оценка. Мисля, че намираме решение, което е до... комбинира добре, съчетава добре двете. Защото качественият е принцип може да е малко статично, механично, но пък е обективен, докато качественото е, ние подход е по-субективен е, и така се двата подхода се балансират. Състава на панела опитах се да предложа, да излезе предложение, което да отразява различните предложения за изменения. Основното е панела да има доверието на всички Предложение от НЕП да се замени е, таблото за посъжение с е, доклад за препоръките за всяка държава членка. Мисля, че това е приемливо. Нещо, което може би трябва да обсъдим, е, защото не съм сигурна, че го разбираме, е принципа за да не, да не се изнамират нови инструменти, а да се е, стъпи върху съществуващите, аз не бих искала да преоткривам колелото или да се създават нови инструменти. Има толкова нещо изписано. Изменение 295 имам предвид тук. Предлагам нещо много практично, нещо, което е безплатно, не струва нищо, но може да има е, смисъл. Също същи инструменти, като е, скорборда за правосъдие, е, е, доклада за корупциите, за основни права и така нататък, тези няколко да се е, обедини, е, да се е, организира представянето тези доклади в една седмица. Всеки инструмент си запазва автономността, но факта, че е, същевременно ще се представят, е, някакси е, води до едно взаимно допълване и дава, има допълнителен смисъл. Важното е в крайна сметка да имаме широка подкрепа за всичко това, защото ако получи е, малко мнозинство за, е, няма да помогне. Трябва дни широка подкрепа и от институциите, и от държавите членки. Аз е, бях на една конференция на Козак миналата седмица и е, бях изненадана от е, откритото положително така нагласа. Е, наистина с тях може да се работи допълнително. Процедурата каква е от тук нататък? Аз ще работя по компромисните предложения по време на вакансията. Ще преследвам, ще ръчкам е, докладците Сянка. Няма да ги остава на мира с предложения и имейли. Е, и идеята е след едно-две е, заседания на докладчите с в края на август да се обединим около текст, да гласуваме първата седмица септември и на 1 октомври в първото заседание пленарно октомври да се гласува в пленарна зала. Ако не стане, може да се отложи с няколко седмици. Важното е да имаме добър резултат. За момента обаче мисля, че можем да работим е, на тази база. И последно, утре е последната неформална, неформална работен е, обяд е, от серията такива, експерти от различни области. Утре темата ще бъде методологията. Как се съставя такъв доклад или табло за постижение, който се интересува да заповяда моето бюро ще ви предостави всички подробности около това. Благодаря, Софи, председателя. Двама колеги е, проявиха е, е, желание да се изкажат. Заповядайте. Аз замествам и представям Франк Енгел, докладчика всяка от НП. Всички сте получили, вероятно, бележка от него, писмо относно мнението му по процеса. Аз само ще маркирам най-важните моменти. Това е много важен доклад и мисля, че всички са съгласни. Много е важен, е, особено за НП и за нашия докладчик Сянка. Много извинения са направени и Франк благодари на Софи е, докладчика за нейната работа и за е, готовността и откритостта е, да, е, в работата с, по компромисите. Е, ясно е, че по такива въпроси предпочитания, подходи и чувствителни моменти е, са различни за различните политически групи и лица. Но трябва да има широко мнозинство зад е, самите принципи. И според него ние трябва да работим за общо, е, общ поглед върху нещата, за да имаме механизъм, който да гарантира постоянно е, законовия ред и е, върховенството на закона което да бъде общата логика на управление в Европейския съюз, защото това е нещо, по което всички се стремим. Участието на държави, членки, институции и повече чувство за собственост върху този механизъм може да се гарантира чрез правилата за назначаване и това ще даде е, така повече е, е, ще изгради доверие в този механизъм. Франк твърди, че според НЕП трябва да има редовна оценка и ударение върху редовното раз, разработки на правила за управление и практики и е, предпочита метода за качествена оценка, на качествена оценка. Е, и е, Франк е сигурен, че докладчикът ще представи компромисни изменения, които ще дадат възможност да подкрепим е, крайния резултат с е, голямо мнозинство. Отново той подчертава откритостта на докладчика и нейния интегриращ подход. Франк очаква е, да продължи сътрудничество с оглед да приемем един добър текст, и да въведем работен закон, е, който да гарантира този механизъм през септември. Аз лично благодаря на Софи за отличната работа, за откритостта и е, готовността за сътрудничество този инструмент, е, Европейски механизъм за демокрация, първенство на закона и така нататък е много необходим точно в момента. Благодаря. You, Франк е доволен, така че благодаря. Силви Ивон. Благодаря. И ние сме доволни от работата на Софи. Тя наистина е направила един, предложила един отличен проект и той е добра основа. Мисля, че ще ни даде възможност накрая да гласуваме с голямо мнозинство за този доклад. Аз е, съм направила доста е, предложения за изменение. Е, те не променят основната насока на доклада, по-скоро доуточняват и внасят повече яснота. Бих искала да, ви, да се спра на две от моите изменения, които са от на характер според мен. и заслужава да бъдат обсъдени е, от докладчика и докладчите в сянка. Докладчета говори за една система за надзор, за мониторинг на демокрациите и други е, която да бъде, е, да се използва и от държавите членки, така и, и, и от европейските органи. Според мен това не може да стане, то противоречи на нашето решение от е, юни 15 година, а именно за механизъм, който да бъде разработен от държавите членки. И мисля, че не би трябвало да смесваме двете нива. Това ще усложни допълнително работата ни. Второ, е, Софи предлага член 51 да се позвава на основно правило, на основните правила и да се е, придружи с каталог на правилата в Съюза. Не мисля, че това е подходящия начин на работа, защото е, е, тук приложно поле е пар, хартата за основни, на основните права. И те, те въжат за Съюза и за държавите членки, само когато те прилагат е, е, на практика е, нормите на Европейския съюз. И това е смисъла на хартата. Тя не трябва да се намесва в националните конституции, национални правни уредби, нито да ги ограничава. член, ако отпадне член 51 от хартата, ще стане точно това и, е, а ние не искаме да постигнем е, това. Благодаря ви. Надявам се, че Софи и докладчите в Сянка е, все пак ще се порадват и на лятото. Няма да работят през цялата вакансия. Благодаря, София Ивон. Кристин. Мерси. Благодаря. Първо да поздравя е, работата е, свършена от Софи. Тя е изготвила един много добър е, проектодоклад. Аз внесах няколко предложения извинения заедно с Силви Гиом за за да избегна известни противоречия в договора по отношение би е, и е, е, предлагаме да се в случай на нарушаване на тези принципи да се налагат санкции. Институциите, европейските институции и държавите членки, които трябва да задействат съществуващи механизми за защита правата на човека, това трябва да е, са абсолютно неизменни норми държавите членки е, е, и е, органите на Европейския съюз би трябвало да спазват демократичните принципи. Това е в интерес на дейността на Фронтекс, например. Този пакт за правова държава има за цел да обърне, да на, заостри вниманието на европейските граждани към тези проблеми, е, които да съзнават е, своите права според е, хартата за основните права. Бихме могли да заедно да основата на такъв текст бихме могли да работим за, за, за съхраняване и ценностната система на Европейския съюз. Признаване на основните права предполага е, зачитане на националните права, защита на, на жертвите на нарушаване, на, жертвите на би трябвало да прецизираме е, и е, правата, които могат да бъдат отменени за наруши, държави членки, които нарушават. Господин Радев. Искам да поздравя докладчика за работата по този труден доклад. Уважаеми колеги, за да се присъедини една държава към Европейския съюз, тя трябва да отговаря стрикно на така наречените копенхагенски критерии. Както знаем, Европейската комисия осъществява редовен мониторинг и публикува годишни доклади за напредъка на всяка една държава кандидатка. Този контрол обаче изведнъж прекъсва след присъединяването и ставаме свидетели понякога на високи нива на корупция и дори на опасения за върховенството на закона. Искам да подчертая, че според анализи и проучвания на Европейската комисия и на независими експерти, представени дори тук пред нас, това се случва в целия Европейски съюз, във всяка една държава членка. Затова смятам, че предложеният механизъм за върховенство на закона и основни човешки права трябва да осъществява редовен, обективен, безпристрастен мониторинг целия Европейски съюз, който да не се използва с политически цели и да не сочи с пръст нарочени държави, но в същото време да зачита принципа на субсидиарност и независимостта на държавите членки. Мониторингът трябва да се осъществява от независими експерти по конституционно право – и цялата информация, която им е предоставена, трябва да е публично достъпна с цел прозрачност и премахване на всякакви опасения за влияние върху заключенията. Всички други механизми, като например механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния, трябва да отпаднат. Единствено по този начин ще бъде доказано, че всички държави в Европейския съюз са третирани еднакво – Вярвам, че защитавайки ценностите на Европейския съюз, ще успеем да върнем част от загубеното доверие към европейския проект. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Дюрек. Благодаря. Аз съм впечатлен от ангажимента показан от госпожа Интвел при изготвянето на този доклад. Но все пак съм и от посоката, в която се отправя тя. Тя ни въвлича в конфликт, т.е. в конфликт свързан с договорите. Тук имам предвид член 7 от договор за функционирането на Европейския съюз. В този член се залага много висок прак при определенето на дефиницията за основните права. Прагът, заложен там, е 4 пети и това е много по-висок много по-високо ниво, отколкото прага, в която и да е страна, свързан с конституционните промени. Основният принцип, свързан с демокрацията, е, че ние сме различни, както са различни нашите демокрации. Механизъм за постоянно наблюдение ще а, засили конфликтите, които и без това вече са много наброй. Чухме редица депутати, които казаха, че животът ни ще е много по-добър и работата ще ни е много по-лесна, ако британците напуснат Европейския съюз. Господин Бони се позова на позицията на Франк Енгелс. Финансовите санкции, наложени върху страните, които не се придържат към миграционните политики, ам, показват, че а, има държави, които а, не са съгласни с тези мерки. Ако искаме да сме заедно, трябва да сме по-умерени в обвиненията, които отправяме едни към други referendum w Irlandii, gdzie e, e, wyraźnie sformułowane normy... Ако вземем последния, предвид последния референдум в Ирландия, например, принципът е, за равни права беше пренебрегнат при провеждането на референдума. Много сериозни неща се случват и на национално, и на европейско ниво. Неправилно е да се използват идеологически инструменти. Ако целта е да се, да се действа на принципа разделяли владей, добре, нека да го знаем. Ако някой искат да, да изритат някой от Европейския съюз, добре, нека поне да го знаем, госпожа Спинели. Ma io ringrazio nuovamente la relatrice per il lavoro. Искам да благодаря отново на Софи Индвелт за работата свършена през последните месеци и за това, което ще направи в бъдеще, за да обедини всички компромиси. Софи наистина е а, изключително открита. Това стана ясно по време на всичките срещи, дори и на тези с гражданското общество. Така че благодаря отново за свършената работа до сега и за тази, която и предстои при постигането на компромис. Има четири приоритета, които искам да очертая сега и които са в сърцевината на измененията от името на ГУЕ. Надявам се, че компромисните изменения няма да изместят основната идея, заложена в този инструмент, а именно основните права да залегнат в сърцевината на цялостния инструмент. Има механизъм за оценка на зачитането на тези основни права. Става въпрос тук за запазване на неутралността. Да няма никакви пристрастия. Да няма някаква селективност при извършването на действията, така както беше посочено от предишния оратор. Необходимо е, е да се спазват задълженията, проистичащи от договорите и от хартата е, за човешките права. Член седми е много а, важен. Той съдържа в себе си основн... основна дефиниция и съдържа в себе си принципа за а, безпристрастност. Съгласна съм с докладчика за това, че трябва да се отървем от член 51, защото това е единственият начин хартата да се превърне в законодателен акт в Европейския и да въжи в Европейския съюз като такъв. Насърчаването и защитата на основните права е също много важен основен елемент. Не говорим тук само за договорите и за хартата, говорим и за внедряването на, на основните права и в международни инструменти. Да има а, едно задължение, а, което да бъде заложено на всякакви нива. да няма такива, да няма а, категоризация на хората, да няма такива, които да се считат за недосегаеми, за други и да има друга категория, а, които да се смятат за незащитени. Има различни органи и агенции, които са създадени от Европейския съюз и те могат да спомогнат за, за възобновяване на доверието в Европейския съюз. Трябва да се зачита законодателството и а, всяка държава членка трябва да се придържа на първо място към съществуващите разпоредби. Така ще покажа добър пример и така ще можем да се справим с отчуждаването на гражданите от Европейския съюз, от дръпването им от Европейския съюз. Трябва да обединим всички заинтересовани страни. Софи е много наясно с този въпрос работи по него. Моето изменение съдържа в себе си призив за властяване на гражданите. Гражданското общество трябва да получи а, право на глас и да участва активно в защитата на основните права. Софи поддържа нашата идея за използване на вече съществуващите инструменти, да се предприемат и граждански инициативи, да могат гражданите да се ползват от своите права и пред съда, и в рамките на разпоредбите за защита на потребителите. Знаем за, Грек, за Грексит и проблеми свързани с него с референдум в Нидерландия и така нататък. Виждаме, а, че съществува пропаст между Европа и нейните граждани. Необходимо е да а, премахнем тази пропаст и а, да засилим легитимността на Европейския съюз. Социалните права те трябва да а, се превърнат в основен параметр за извършване на оценка, така както а, такъв параметр с човешките права. Те трябва да бъдат поставени на е, равна нога. Социалните с а, м, човешките и гражданските права. Социалните въпроси трябва да бъдат включени в работната програма на Европейския съюз трябва да възобновим а, ангажиментите, свързани с социалните права. И това трябва да бъде изрично споменато тук. Това е. Отново желая всичко най-добро на Софи и благодаря за нейната отдаденост. Следващи оратор Сарая. Так Сумике. Jag vill också bara ge mitt stöd till det arbete som Sofie och skuggrapportörer har gjort. Och... Аз също искам а, да кажа, че подкрепям работата на Софи, както и а, действията на нейните сътрудници. Темата е много важна, като имаме предвид скорошните развития. Да не говорим, че в Европейския съюз все повече се разпространява скептицизма. липсва доверие и така нататък. Трябва да сме в състояние да прозрем по какъв начин можем да спечелим доверие и по какъв начин да следим за зачитането на основните и човешките права в Съюза. Аз съм на мнение, както и Барбара, че трябва да е нещо естествено, да има повече граждански права и повече права за културните, отделните културни общности. Благодаря ви. Госпожа Луначек. You, благодаря, господин председател. Аз също искам първо да благодаря на Софи Индвелт за отлично свършената работа от нея и от нейния екип, разбира се. Предложението е много важно и се радвам, че а, вие успяхте да привлечете много страни на своя страна. Това не се случва а, много често, а именно да се съгласи с казаното от а, докладчика в Сянка от името на НП. Говорим тук за много важна крачка напред. В много държави членки, включително и в моята страна, гражданите стават все по-скептични, все по-недоволни за всичко, което се случва в Европейския съюз. Ам, ето, виждаме тук доклада срещу одобрението, след като бъде прият пленарна зала, след това ще трябва да се преговаря в съвета. Не трябва да сочим с пръст само а, една държава членка тази година, другата година друга държава членка и така нататък. Много често съм казвала в Либе, че си спомням, когато бях в Австрия, преди години, когато започваше работа новото правителство, бяха наложени санкции срещу Австрия. Аз тогава бях член на парламента и а, бях за, но нямаше истинска стратегия, нямаше съществуващ механизъм. И в Австрия все още съществува скептицизъм за това, а, че а, в Европейския съюз не съществува действащ механизъм. Това се помни още от тогава. Говори се винаги за унези в Брюксел. Така че един действащ механизъм ще е начинът по който можем да подобрим ситуацията и да говорим за реално усещане за а, съпричастност. Всички държави членки трябва да бъдат слагани в един кюб, да няма изключение, защото никой не е, е съвършен. Зависи от, от кой ъгъл гледате на нещата. Резултата, с който разполагаме, е добър и се надявам, че през лятото ще работим съвместно и ще постигнем добър компромис. Искам да подчертая нещо друго. Аз работя по въпроси за разширяването и най-вече с Западните Балкани. Отново ще цитирам господин Енгел, който каза това, което е а, от значение за кандидат членките, трябва да е от значение и за държавите членки. Той се взима предвид и за едните, и за другите. Не разбирам защо а, страните от Западните Балкани да трябва да полагат толкова усилия за свободата на медиите, за човешките права, здравните права и така нататък, ако ние не държим а, това, а, тези всички права да се спазват и в нашите нашите държави членки. В началото на 2009 година, когато дойдох тук в парламента, имаше резолюция свързана с медийната мощ на господин Берлускони в Италия. Италия е една от държавите създателки на Европейския съюз. Ето виждате, ние можем да се учим едни от други и да използваме и положителни примери. Смятам, че никой няма да има против този механизъм да влезе в действие и да могат гражданите да започнат отново да вярват в Европейския съюз и във всичко, което е свързано с него. Сега искам да кажа нещо по-специфично, свързано с моите изменения. Приветстваме тази възможност, свързана с задействане на процедура в случай на неспазване или на нарушение съгласно член 2. Но това може вече да се използва така или иначе е, тази процедура. И нашето изменение е свързано точно с това. Съгласна съм с е, твоя текст е, и това, което е посочено, че трябва да има по-голяма яснота. Процедурите в случай на нарушения трябва да се задействат съгласно член от договорите. Надявам се, че и по тази тема ще получим твоята подкрепа, както за това изменение и за другите. Смятам, че това е много важна стъпка напред, за да можем отново да приобщим нашите граждани и Европейския съюз да буди повече доверие у гражданите и те да смятат, че той може да се справи с техните а, проблеми. Моля ви да сте по-кратки. Господин Лопес Агилар, ма и след това, след това останалите колеги. Благодаря. Нека само да добавя нещо към вече казаното. Много е важно да сме наясно, че ам, се намираме в състояние на така наречената Копенхагенска дилема. Копенхагенските критерии може могат да се използват като инструмент за дискриминация срещу държави, в които е имало дългогодишни диктаторски режими и така нататък. Но е, има други страни, в които имат много дългогодишни традиции, свързани с демократично управление, но така или иначе а, трябва а, всички да бъдат поставени на равна нога. Проблеми има в моята страна, Испания високо ценя свършеното от Софи Индвелт. С моите изменения се опитвам да прокарам следната идея. Един от параметрите, които трябва да бъдат включени в механизма, е свързан с качеството на правната помощ, която се оказва и защитата, която се оказва. Това е основен елемент от правосъдието и от зачитането на човешките права, както и правото за справедлив процес и така нататък. Друг важен а, въпрос е свързан и с участието на самите адвокати при оказването на тази правна помощ. Не всички граждани има, разполагат с, средства, за да а, се ползват правна защита. Аз а, съм бил адвокат и съм работил в Министерството на правосъдието. Качеството на правната а, помощ е много важно. Е, то е свързано с работа, която се, се върши от адвокатите. И работата им е много важна, за да могат хората да се ползват надлежната правна защита в съдилищата. Следващия оратор. Искам да подчертая нещо, което е важно. Създаване на равни условия за всички ам, държави членки. Говорим за доверие в Европейския съюз и в новите държави членки създава усещането, че се прилагат двойни стандарти. Механизма за мониторинг се използва за сформиране на общественото мнение. Аз съм експерт по малцинствата. Работил съм по, работил съм по тези въпроси много години. Ако не се действа ни национално на европейско ниво, няма да се стигне до никъде. Трябва да а, се работи много ефективно и в нашата институция и се надяваме, че ще стигне до действащ публичен механизъм. Благодаря. Искам да се върна към момента, в който бях координатор от името на нашата комисия. Ам, когато постоянно ставаш свидетел на вредите, които се нанасят от липсата на този механизъм, се стига ам, а, наистина до неприятни изживявания. През 2009 случая е с Австрия. Знаете какво стана. Когато 2002 година бях а, а, все още млад, а, не си давах сметка какво, какви последствия води след себе си, когато си на а, погрешна на, на, от страната на а, погрешния играч. Нека да припомня на колегите, че ам, за съжаление, проблема на всяко правителство се превръща в, правител... в проблем на нашата комисия. Спомняте си проблема с Берлускони. И започват дебати във всяка една държава членка, когато има вътрешен проблем. Нашата комисия бива атакувана по редица поводи, затова е хубаво да имаме такъв механизъм. Софи винаги е настоявала да се създаде такъв механизъм. Надявам се, че всички ще осъзнаят колко сериозна е работата на нашата комисия и а, колко е важно всички ключови актьори да са обединени. надявам се след всичките направени изменения да се стигне до изграждането на един едиден механизъм. Аз а трябва да кажа, че е, имаме нужда от един надежен европейски механизъм. Виждаме какво, стана в, е, какво става в Обединеното кралство. Не трябва постоянно всичко, което става в Европейския съюз, да се поставя под е, въпрос. И е, да ставаме е, нашата комисия обект на политически е, нападки. Е, Госпожа Луначек наистина очерта колко болезнен може да е този процес през годините и това в крайна сметка уронва доверието в Европейския съюз. Много насериозно трябва да се вземе всичко това и се надявам, че когато приключат работите, действията по този доклад, ще... А, можем да дадем нашият сериозен приз, принос към създаването на този така важен механизъм и правителствата няма да могат да, да имат право да падат под определените стандарти. Депутатите не са защитени, ако нямаме добър механизъм. Това от друга страна членовете от определени държави членки, ако не са добре защитени, това не е добре. Ето, виждате и случая с мен. Надявам се, че не навлизам в, в по-чувствителни и щекотливи въпроси. Нашият колега Бони от НП се справя прекрасно. Благодаря на колегите за проведената дискусия. Благодаря ти, Софи, и ти желая успех в по-нататъчните ти действия. От гледна точка на нашата комисия ние ще направим всичко възможно да те подкрепим и да видим как ще се развият нещата и как ще бъдат обеден всички изменения. Благодаря. Сега на последно място, 20 точка. Доклада на Бодил Валеро, споразумение между Европейския съюз и Китайската народна република за премахнато на визите за краткосрочен престой за притежателите на дипломатически паспорти, разглеждане на проекто доклада, срок, има и срок за внасяне на измененията. Point, but, um,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 ще се изкажа на шведски. Днес искам да... Днес говорим за отмяната на изискванията за визи за китайски граждани с дипломатически паспорти. Това, което не беше ясно, беше за колко души става дума. Е, зададохме този въпрос на комисията. Те... Казаха, че най-вероятно става дума за около 120 хиляди дипломатически паспорта. Някои е, страни е, казаха, че при тях има около 4000 до 5000. В общи линии очакваме е, пасаваните също да са пет-шест хиляди. Това е от европейска страна а пък от китайска 30 000 дипломатически паспорта. Това не е прекалено много, тъй като Китай е голям. Живота и здраве един ден няма да има визи за никой китайски гражданин, обаче като си има прави положението в страната, сериозно нарушение с правата на, на правата на човека, на медиите, на тяхната свобода и прочие, това е твърде далечна перспектива. Имаше комисия, експертна комисия, в която участваха само представители на Европейската комисия. Но като взима предвид, че темата е чувствителна, би било подходящо да се включат и депутати от Европейския парламент. Ако не е във всички заседания на тази експертна, експертна комисия, то поне е да бъдат редовно информирани. становището също заявявам, че е, се въвежда е, разпоредбата за отмяна на визите преди е, допитването до Европейския парламент. Доста необичайно решение, което може е, да се окаже, че нарушава член 118 от договора за функционирането на Европейския съюз. Това е крайният срок за подаване на изменения 18 юли. Това са само процедурните изменения. След това гласуваме в парламентарната комисия на 5 септември тази година. От тук нататък нека да дадем думата и на докладчиците всяка да се изкажат. От е, името на НП Благодаря, на докладчика. Нямаме, нямаме каквито и да било възражения по темата, така че нямам какво да добавя. Много мило, че дойдохте на заседанието само за да кажете това. Благодаря. И така, на 18 юли подаване на изменение. А, комисията иска ли да се изкаже? Извинете, че ви пропуснах. Съвсем накратко, нека да благодарим на докладчика и на парламентарната комисия за подкрепата, изразена в този проект доклад. Винаги сме готови да ви предоставяме информация. Както знаете, Европейската комисия договаря тези споразумения. Вероятно съвместната комисия не се свиква, но ако се свика такава съвместна комисия, Европейската комисия представлява Европейския съюз там по отмени на визи винаги сме готови да ви информираме. А що се отнася до евентуалната отмяна на изискванията за визи за останалите граждани на Китай, това не се предвижда в скоро време, но работим по споразумение за облегчаване на визите за китайски граждани. Очакваме мандата за преговорите по тази тема и това засяга обикновените граждани на Китай. До 18 юли 12 часа се подават изменения, приемат се само процедурни изменения. По точка разни иска ли някой да се изкаже? Следващото ни заседание ще бъде на 31 август. За всички, които все още са тук, нека първо да благодаря на преводачите, които свършиха отлична работа и които ни позволяваха много често да надхвърляме времето си. благодаря на депутатите, които са тук, да, на служителите. Моля ви, предайте моите благодарности на който не е тук. И пожелавам на всички приятна лятна вакансия. Благодаря.